други точки от дневния ред. Да, господин Хигин, заповядайте. Uh, you, Благодаря, господин председател. Искам в протокола да се спомене, че по първото предложение за Русия гласувах за, но тук не беше възможно. Първо, по първото предложение за гражданските права в Русия гласувах за. Благодаря, господин Хигинс. Да, добре.